Herr Präsident. Guten Morgen, meine Damen. Добро утро, госпожи и господа. Откривам заседанието. съгласно съответния член на, днев, на правилника ви уведовявам, че нямаше предложение по предложените изменения за вчерашните предложения, така че можем да пристъпя към следващата точка от дневния ред. Подготовка заседанието на Европейския съвет. Господин Бициус има думата от името на Европейския съвет. На, на съвета на Европейския съюз. Добро утро, господин председател, уважаеми членове, о, заме, госпо, господин заместник председател на комисията. Радвам се, че мога да участвам в тази сутрешния дебат от за подготовка на съдането на Европейския съвет следващия, следващата седмица. Ам економически паричен съюз, економически